но те защитаваха своето дело. От шестима ръководители на сандинистското движение национално равнище, петима а, са против. Истинските сандинисти са преследвани от Даниел Ортега – за това, че те отстояват свободата и човешкото достоинство. Те са пред угрозата от е, изгнание, натиск, потъпкване на човешките им права. Ортега и хора като него не мислят за Никарагуа, само за себе си. Никарагуанската революция вече не е тяхната революция. Трябва да бъде а, суспендирана Никарагуа от а, споразумението и трябва да бъдат наложени санкции върху правителството на Никарагуа. С цялото си сърце повтарям лозунга си от 79-та година да живее Никарагуа. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Слушам изказванията тук. Чуда се, защо не говорим за погазване на правата на човека в Испания или във Франция, например. Европейският парламент настоява за един подход на намес. Впрочем, подход, който се сподели от президента Тръмп. прави се опит да се прокара, да се наложат препоръките на Международния валутен фонд. Населението има своите закони и очаквания и правителството бе провокирано от реакционните сили, което доводи до два, двама загинали. Правителството не страни от диалога, разговаря с опозицията и търси мирно решение. А американското правителство от своя страна налага економически санкции, е, опитва се да изолира международно Никарагуа в нарушение на е, хартата на ОНЕ и на е, международното право. А Никарагуа се опитва просто да защити своя суверенитет и право на самоопределение – и правото да се развива по избран от самата нея път. Имате реплика от госпожа Гомес, господин Пимента. Господин Корао, историята ни показва какво се случва в Никарагуа 79-та година – се е, извърши революция, която сега се превърна в същата диктатура, каквато беше и предишната, която беше отдавила в е, кръв и терор своята страна. Страната е, е в ужасни условия на цензура, изтезания, преследвания, потъпкване на Конституцията. Тук имаме всички елементи на диктатурата. Ин... Диктатура, която се интересува само от собствения си интерес, защото Никарагуа е сред най-бедните страни. А народът, който излиза а, да протестира, е в мизерно, окаяно а, състояние. И това е режимът, който най- тежки нарушения на правата на човека извършва. Благодаря, господин Боргезио. Документът, който обсъждаме, съдържа елементи, които могат да бъдат приети, така както и за Венецуела. Но и има един пропуск. Всички знаят, международната общественост знае, че като че ли Европейския съюз се отнася към този е, режим по много особен начин. Десетки години се търпят а, е, и приемат радушно терористи, като нашите от а, е, а, червените а, бригади, а, убийците на Алдоморо – е един от най-опасните членове на бригадата. Бяха в Италия. Господин Адесио Казимири си живее най-спокойно в а, а, Манагуа. Никой не говори за това. Нито една държава членка не обърна внимание на този важен елемент. И сега говорим за това, че трябва да се намесим. трябва италианското правителство незабавно да поиска екстрадиция на всички тези терористи от червените бригади, защото за тях не може да има прошка и давност в която и държава да се намират тези терористи, те си остават такива. И трябва да бъдат изправени пред правосъдието. Всичко друго е позор. Затова има изключително голям пропуск в този текст и непременно трябва да бъде включен, ако искаме да се борим с тероризма и да въздадем заслуженото за убийство на Алдоморо. Querido señor por благодаря, господин председател. Господин комисар, помощ. Това бе безпомощният призив на затворените в затвора, красноречиво наречен Есперанца. Нанасят им побои, нямат свиждания, а това са хора невинни, хвърлени за решетките, просто защото са отстоявали своите виждания, своето верою. Е, Никарагуа е под властта на един тиран, е, който ежедневно погазва основните права и свободи. И въпреки това, е, затворените не се отказват от, от своите възгледи и все още хранят надежда, че справедливостта ще възтържествува. Ние призоваваме към президента Ортега да, да не вземала е, ответни мерки, да, да спре репресиите, но месец и половина вече, откакто посетихме страната, положението се влушава и буди крайна тревога. Е, у всички нас, демократи, е, отстояващи основните права на човек. И, и прочим, за всички здравомислещи граждани, където и да се намират. 700 политически затворници, 300 убити, 1300 ранени. Нима това не е достатъчно. Е, нима не ни побиват тръпки. Парламентът не може да бездейства и минута повече. Европа трябва да действа. Е, господин комисар, възстановяването на демокрацията в Никарагуа е дълг, отговорност на, на Европа. И Европейската комисия следва да прояви твърдост. Режимът на Ортега Морио да участва в диалог, да това е фарс. Трябва да бъдем твърди, трябва незабавно да освободят политическите затворници и да прекратят всякакви репресии а, а, а, и потисничество на никарагуанския народ. Стига, казваме ние. Е, е, всеки, всеки заслужава да, да живее е, в мир и, и спокойствие. И всички тук политически групи е, трябва да заявим единодушно. Псевдодемократичните, лъжедемократичните методи на, на тираните могат е, да бъдат победени само с нашата твърдост. Те, те знаят, че нямат подкрепата на мнозинството. Те се опасяват, че ще им се поиска отговорност за корупционните действия. Трябва да се наложат и персонални санкции и, и, и на режима, на самия Ортега и, и на е, неговите лакеи. трябва да се задейства клаузата от споразумението за демократичните принципи, и, Нико, и, и, и да, да, да, бъде, да бъде изключена Никарагуа, макар и временно, от споразумението за асоцииране. Благодаря. Госпожа Валенсиано има думата. Благодаря, господин е, председател. Е, в е, Испания ние нямаме политически затворници. Ние сме модерна държава с развита демокрация. И винаги сме казвали, че е, не допускаме нарушаване на правата на човека, е, макар че непрекъснато ни обвиняват, че има политически затворници при нас. Е, в по отношение на а, Никарагуа, малко са тези, които ще дръзнат а, да опровергаят твърдението, че Ортега всъщност направи нещо много перверзно. Той а, потъпка а, е, революцията и нейните ценности и принципи и затвори е, хората, с които всъщност се качи на власт. Е, колегата Хаореги бе в Никарагуа. Комисарят спомена нашата делегация, която оказа помощ и солидарност на потиснатите и затворените в Никарагуа. Ние желаем освобождаване на политическите затворници. Искаме да продължим диалога, но вече стана ясно, че това не може да стане без условия. Трябва да има освобождаване на политическите затворници, трябва да се прекрати репресивното насилието, което упражнява режима на Ортега. Благодаря, е, госпожа Виленсиано. Господин Кръстотепски. Благодаря. Когато започнаха протестите през 2018 година в Никарагуа, стана ясно, че това не са протести срещу мерките на бюджетни економии, а бяха протести на хора, които се борят за правата и свободите си в една дълбоко поляризирана страна. От тогава стотици са избити, над 700 са хвърлени в затвора, главно по политически обвинения. Правителството уверява, че няма да има отмъщение, но репресиите се засилват. Това също се отразява в нашата резолюция. С надежда гледаме на възстановяването на националния диалог и се боим, че може да спре. Трябва да подчертаем, че не Европейския съюз ще даде решението на кризата. Никарагуанския народ трябва да намери своето решение. Ние обаче сме ангажирани с свободата и основните права на гражданите там. Благодаря. Благодаря, госпожа Билбао Барандик. Благодаря, господин председател, господин комисар. Насилието, с което никарагуанското правителство преследва своите противници, поди е, сериозно безпокойство. Очевидно, е, режимът има намерение да унищожи физически е, опозицията Е, констатациите ни от посещението през месец януари е, че не можем повече да мълчим. Е, че трябва, че трябва да се действа. Е, трябва да се настоява за освобождаване на политическите затворници, за е, прекратяване на репресиите, за поддържане на основните права и свободи, като задължителни предпоставки за започването на диалог. И както глази общата резолюция, външната служба на Европейския съюз и държавите членки следва да въведат санкции, които, без да засягат обикновеното население, да бъдат насочени специфично към членовете на режима. Задействането на клаузата за демократичност на споразумението за асоцииране с Централна Америка е абсолютна С Госпожа Дорнано, имате думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. В... Бях член на делегацията. Посетих жените затворени в затвора Есперанца. Сред тях 23 годишна студентка по медицина. Всички тези е, е, младежки е, активисти от 2018 година са затворени по чисто политически причини. И аз съм крайно обезпокоена от тежките материални условия, при които са лишени от свобода. Без никакви санитарни условия, в разрез с актове на Организацията на Обединените нации за минималните условия при лишаване от свобода. Необходимо е да повишим осведомеността на международната общност за съдбата на близо 670 политически затворници в Никарагуа. Дълг наше да им се притечнем на помощ. Благодаря. Следващият господин Милан. Благодаря, господин председател. Преди един месец в пленарна зала колегата Матоли критикува вече условията в затворите в Никарагуа. Изпратихме делегация на Европейския парламент, която посети на място затворниците. Видяхме условията в затворите. Видяхме тези млади хора затворени в Никарагуа. Това е бъдещето на страната. Тези хора трябва да бъдат на свобода. Президентът Ортега трябва да изпълни това искане. Трябва да се прекратят репресиите. В нашите искания има и много, много други допълнителни но стотици са мъртвите, хиляди са засегнатите от режима, ранени по време на демонстрации. Нашата задача като парламент е да подкрепим тези хора. На 31 май поискахме в нашата резолюция е, е, миналата година освобождаване на тези незаконно задържани хора като представители на гражданите на Европа, ние казваме на Европейската служба за външни действия, че трябва да сме по-активни по отношение на Никарагуа. Желаем да се наложат санкции, индивидуални санкции на виновниците за нарушенията на правата на човека и настояваме клаузата за демокрация да бъде задействана по отношение на Никарагуа е, желаем на народа на Никарагуа и на народа на Венецуела е, свобода и благоденствие. Благодаря, господин Милан е, Мон, госпожа Гомес. Първите 20 години от живота си преживях в диктатура. За това, когато видя диктатура, мога да я разпозная – И е точно такава диктатурата в Никарагуа отмъстителна и кървава. По улиците патрулира полиция, затворите са претъпкани с младежи, мнозина изтъкнати дейци на гражданското общество са хвърлени в затвора от 22 февруари. Част от тях са в гладна стачка. Погледнете какво стана в Венецуела и можем а, да си извлечем полуки и да предвидим какво става в а, Никарагуа. Трябва да направим нещо за Никарагуа. Можем да направим нещо за Никарагуа. Жизнено важно е. Целеви индивидуални санкции срещу всички виновници за тази политика. Президент Ортега, вице-президента Морилю, замразяване на активите, Те трябва да бъдат изправени пред национален или международен съд за извършените от тях престъпления. Е, сеньор президент, грасиас. Сеньор комисарио, сой португеш, Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз съм португалец, но ще се изкажа на испански, тъй като се обръщам лично към приятелите в Никарагуа, с които се срещнах е, лично по време на нашето посещение. Както и към всички изгнаници от своята страна, е, които е, не изоставят надеждата си да се завърнат в една свободна държава. Не бива да забравяме тук и, и убитите, в това число младежи и деца. Обръщам се към всички онези, чието бъдеще бе потъпкано просто защото са участвали в мирни протести. Обръщам се към храбрите жени, хвърлени в затвора без съд и присъда, е, е, лишени от е, свобода на словото. Немалко от тях днес в изгнание. Мигел Мора, Луса Пинерумбал, журналисти, които са удостоени с специална награда и мнозина, мнозина други. А от друга страна, е, режимът Ортега Мория е, прави всичко възможно да оправдае своето е, просъществуване. След нашето посещение констатираме, че репресиите всъщност се засилиха. И не може да, да става дума да, да даваме отсрочка на този режим чрез някакви преговори, някакъв е, диалог. Трябва да се сложи край на репресиите, да се освободят е, е, незаконно хвърлените в затвора, да се сложи край на злоупотребата с власт, да се върнат средствата, конфискувани от организациите на е, гражданското общество. Предстоящите местни избори следва да станат под наблюдението на международната общност. Трябва да бъдат още повече въведени лични, персонални санкции към е, членовете на режима и да се задейства демократичната клауза в споразумението с Централна Америка заключение, както се казва у нас, в Португалия не може да затръшнеш вратата, да оставиш прозореца отворен който да продължава да текат милиони евро е, от, на европейските накоплаци, финансиращи по съществуващи на един режим, който се е смърт, хвърля невинни хора в затвора и, и, и, е, и ги принуждава да напуснат страната си. Господин Зориньо, демокрацията не може да не държи сметка за съдбата и интересите на народа. Това е именно власт на народа. Това е легитимността на който и да било демократичен режим. По тази причина, господин комисар, следва да изпълним дълга си. Да налагаме тези принципи както у нас, така и по света. За правата на човека, за човешките свободи. И ние се стремим режим авторитарио на Никарагуа. По, по същия начин да, да, да дадем правото на глас на венецуелския народ и в това отношение случаят Никарагуа не е изключение трябва да се позовем на международното право, за да защитим е, е, никарагуанския народ. Трябва да проявим храброст и твърдост и резолюцията, която ще приемем утре, е поредно, ще бъде свидетелство за това. Господин Асис има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Помним революцията на сандинистите и знаем какъв е крайния резултат. Знаем как сандинистите се бориха срещу диктатора Сомоса. Но ето, че тези хора са се борили на празно, защото нов диктатор зае е, мястото на Сомоса. Варварският е, режим в Венецуела е, е подобен на този в Никарагуа, който нарушава правата на човека и а, принципите на демокрацията. Трябва да осъдим всичко, което се случва в Никарагуа трябва да се наложат санкции на виновниците, трябва да бъдат изправени пред съд. Трябва да се задейства клаузата за демокрация. При всички положения ние сме на страната на демократичната опозиция. Благодаря. Сега преминаваме към а, а, спонтанни изказвания. Госпожа Шойдрова. Благодаря ви. Благодаря на всички, които включиха тази точка в дневния ред за провеждане на разискванията. Тези, които предлагат резолюция, искам да благодаря на господин Салафранка и на останалите, които участваха в делегацията. Темата е много важна, защото събитията в Никарагуа показват, че положението е неприемливо. Много е сходно с това в Венецуела и Куба. Популистския режим, воден от Даниел Ортега още от времето на студената война. След партизанската война, която водеше, той пое властта и се превърна в истински диктатор, който защитава опозаци... оп... опозицията. 700 са политическите затворници, които трябва да бъдат незабавно освободени, защото те са подложени на изтезание и нечовешко отношение. Крайно време е Европейският парламент да издигне своя глас срещу Ортега и потисническото му правителство. За това има подкрепа в целия политически спектър в Европа. Благодаря, господин Поспишил pane předsedající благодаря господин председател. Първо бих искал да коментирам казаното от колегата отляво, че гледал с надежда, когато Ортега още бил млад. Аз на младини е, живеех в Чехословакия и си спомням как е, Ортега дойде на посещение в Чехословакия и започна да се прегръща с тогавашния наш президент Густав Хусък, е, е, просъветския ни е, лидер. Така че аз не съм изненадан от еволюцията на, на този режим и съм крайно скептично настроен към надеждите да се договорим по някакъв начин с него. Единственото решение, според мен, е произвеждането на демократични избори и този политически динозавър да бъде изхвърлен на бонището на историята. Той няма бъдеще страната му няма бъдеще с него. И ние би следвало да упражним всячески натиск, включително чрез санкции, за да принудим режима да, да насрочи избори. Благодаря. Комисаря Нимица. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, Позволете ми да отправя благодарност към всички вас, госпожи и господа депутати, за проявената ангажираност към Никарагуа, към това да, да се помогне на страната да намери един демократичен и мирен изход от сегашната криза. Сътрудничеството с Европейския парламент в хода на европейската дипломация бе образцово. И аз благодаря на председателя на Европейския парламент, господин Таяни, за личната му ангажираност в подкрепа на демокрацията и правата на човека в Никарагуа. Ние внимателно се вслушваме в многото призиви на членове на Европейския парламент за е, въвеждането на санкции срещу Никарагуа. И аз съм убеден, че е, Европейската външна служба и съветът е, на Европейския съюз е, ще продължат да наблюдават внимателно процеса на политически диалог, който е вход по настоящем или, или който надяваме се да започне най-малкото. И съветът няма да губи време, ако прецени, че е необходимо това, е, и ще въведе санкции, в това число персонални, веднага след като е, се увери, че процеса на политически диалог дерайлира е, или се ползва от режима за прикритие. Позволете ми накрая да поздравя членовете на парламента, които взеха решаващо участие в усилията да бъде деблокирана обстановката в Никарагуа през месец януари като правиха едно категорично европейско послание, което наистина способства за е, започването на един, да се надяваме, сериозен и ефикасен диалог. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Внесени са 6 текста на проекто резолюция разискванията приключиха. Ще се гласува утре. Следващата точка от дневния ред сега. Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси свързани с родителската отговорност и относно международното отвличане на деца. Докладчикът господин Питера има думата. Госпожа Питера, извинете. Благодаря. Госпожи и господа, преди години или по-скоро преди година разгледахме акта с изпълнение и признаване на решения по брачни въпроси и въпроси свързани с родителска отговорност, както и международно отвличане на деца. Съветът ни представи един дълъг документ. Парламентът подкрепи предишния доклад на господин Свивка с голямо мнозинство. Това за нас бе основата за работа по новото досие. Ръководим се най-вече от висшите интереси на детето, когато става дума за родителска отговорност в трудни ситуации, в които съдът решава, че трябва детето да бъде настанено в приемно семейство, все още съдът е този, който решава как точно ще бъде настанено детето, в какво семейство и така нататък. Е, необходимо е, е засилено сътрудничество между компетентните органи, е, които трябва да взимат решение в интерес на детето. Но това естествено не означава, че дете с определена националност ще намери приемно семейство със същата същото гражданство или същата националност. Правилата в това отношение трябва да са съвсем стриктни. Компетентният съд е съдът на страната, в която се намира приемното семейство. И ако родителите дадат съгласие, е възможно и друг съд да вземе това решение случай, че е, отново в интерес на детето е, е друг съд е, да вземе съответното решение. Съдът може освен това да откаже връщане на детето в случаите на отвличане ако сметне, че именно това е решението, което ще обслужва най-добре интересите на детето. Парламентът поиска в преди време процедурата по екзекватура също да бъде обвързана с съответните компетентни съдилища. Текстът успешно обхваща различни ситуации. много трудно е, естествено, да разделиш нещата и да кажеш това е бяло, това е черно. Съдът е този, който трябва да вземе това сложно решение. Кое точно е в интерес на детето? Господин Свевка подкрепя именно предложението. Комисарят има думата. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Регламентите са основен правен инструмент, който дава възможност за защита на интересите на децата. Именно това е и регламента Брюксел 2А, който не допуска децата да се превърнат в заложник на проточили се съдебни производства. Целим също така намаляване на разноските и на сроковете. Всички решения по отношение на децата трябва да се вземат без оглед на семейното положение на родителите. Знаете, че след две години и половина преговори министрите се договориха за новите правила за по-добра закрила на децата и облегчаване на процедурите за семействата. Благодаря ви за вашата подкрепа за предложението и по-конкретно искам да благодаря на господин Звевка, докладчикът, за отличното сътрудничество по досието и е, бързото прокарване на това второ становище. Може би сте забелязали, че голяма част е, от е, желанията на парламента по време на първия кръг сега вече са отразени в текста. От друга страна, ми е ясно, че текстът не обхваща всичко, което вие пожелахте да бъде включено. Да не забравяме, че тези правила се договарят с единодушие. Преговорите бяха трудни и текстът се нуждае от значително усъвършенстване. Голямо постижение е премахването на междинните процедури за изпълнение на всички съдебни решения, така наречената екзекватура – Новите правила за изпълнение на решенията ще дадат по-голяма правна сигурност. В производствата за връщане на децата се надявам, че ще бъдат много по-съкратени сроковете на различните етапи от връщането. Утвърждават се правата на детето и са много малко изключенията, в които не се допуска изслушване на децата. Взаимното признаване ще предотврати отказ от признаване или изпълнение. По такъв начин ще имаме реално движение на съдебните решения на територията на Съюза. По-нататък, компромисът дава ясни правила за настаняването на деца в друга държава членка с самостоятелна, независима процедура, която се отнася за всички настанявания. Гарантира се по-ефективно сътрудничество между централните органи, които продължават да играят е, ключова роля както и съдилищата, които ще прилагат регламента. С интерес очаквам е, вашите становища и се надявам, че ще има подкрепа е, в гласуването утре за предложението за, регламент. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кораца Билт има думата. Благодаря, господин председател. Като координатор по въпросите за децата на Европейския парламент, аз приветствам изменението на този регламент, тъй като той укрепва нашия правен инструментариум в защита на децата, улеснява взаимното признаване през граница на съдебни решения, свързани с родителска отговорност и отвличане на деца, подобрява ефективността на съдопроизводството и повишава правната сигурност. Така, например, когато едно смесено семейство прекрати брака и единият родител се върне в своята страна с детето без съгласието на другия родител, процедурата за уреждане на въпроса и връщане на детето е опростена и ускорена. И това засяга ежедневието на толкова много хора, съпрузи и деца. Предотвратяват се е, крайно неблагоприятните трайни последици за детето. Намалява се въздействието върху неговото благосъстояние. Времето тук е от съществено значение. Поради което аз в частност приветствам следната голяма стъпка напред. Въвеждането на категорични срокове както за решенията вземани от съда, така и за тяхното изпълнение. Ограничаването на броя на обжалванията, които обичайно е, в значителна степен е, протакат процедурата. И разбира се, задължението на съда да се съобразява, да изслушва детето е, в всяка фаза на производството. Това е от съществено значение и съответства на фундаменталния принцип за зачитане на върховния интерес на детето. А отдава се признание на детето като на правоносител. Наясно съм, че държавите членки не могат да приемат общи стандарти по организацията на самото производство. Но толкова повече, ако няма процесуални гаранции, изслушването на детето може да се обърне срещу неговия интерес. И е като координатор, занимавала се с много случаи за отвличания, съм се убедила от личен опит, е, че съдебните заседания е, могат да имат е, тежко психологическо въздействие за, за децата. Поради което аз призовавам към вас, господин комисар, да направите необходимото, че държавите членки да обменят положителен опит в интерес на детето, да се избягва двойната виктимизация, да, да се поражда взаимно доверие. Разбира се, много повече трябва да се направи те първа, за да се избегне въобще съдебната процедура, да се насърчават извън съдебни способи за разрешаване на спорове. И в това отношение координатора за правата на детето има да играе важна роля, да съдейства на семействата да е, примиряват своите различия в интерес именно на подрастващите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Госпожа Гепхарт има думата. Госпожа Гепхарт, благодаря, господин председател, господин комисар положението на децата в случай, че родителите се развеждат и, и когато става дума за международни двойки, означава да се опитаме да свържим съвсем различни съдебни системи и да се справим с различните аспекти на националните особености когато става дума за отвличане на деца, действително трябва да сме особено внимателни. Аз бях съдокладчик по темата и преди години и зная колко отговорен е този въпрос. Трябва да се съкратят сроковете, трябва да се оточнят съвсем ясно сроковете. Трябва да се създаде повече правна сигурност в процедурите и съдебните производства. Затова приветствам предложението внесено от комисията. Ние, социал-демократите, винаги сме твърдяли, че е, трябва да бъде е, бърза е, процедурата, защото само така гражданите бързо ще получат право. Радвам се, че в този случай много по-лесно се справяме с тези въпроси, свързани с упростяването и ускоряването, отколкото в миналото. Е, и все пак има няколко въпроса, по които а, е, трябва да се поработи, тъй като те не са решени задоволително. Защо а, е, този принцип въжи само за а, семейните двойки, а не за а, регистрираните брачни а, партньорства? защо не става дума и за хомосексуалните двойки? Защо всъщност оставаме е, в миналото и не се е, приспособяваме към е, новите реалности. Става дума за деца, в крайна сметка, и тяхен е върховният интерес, който трябва да стои в центъра на вниманието. Благодаря. Спори Благодаря ви. Семейните спорове е, винаги са много драматични и най-често голямата жертва в тях са децата. Трябва да ги закриляме, въпреки че това е особено трудно, като имаме предвид, че закрилата може да бъде предложена в е, страна различна от родината на детето. Аз обърнах внимание на скандалната практика в Германия, в която се оказа, че е, не се разрешава от органите детето да общува е, с е, един от родителите си на неговия собствен език. Това заличава културната идентичност на детето. Полското правителство предлага процедура за бързо и лесно идентифициране на роднини на детето, които могат да поемат грижата за него. И се надявам, че можем да сложим край на тази скандална практика в Германия. Господин Коферати. Господин комисар, господин комисар, говорим за една изключително важна практика защото а, е, не а, е, брачните въпроси и разводите а, е, са основния предмет на а, този регламент, а това, което следва от там нататък, упражняването на правата, родителската отговорност и а, компетентността много по-бързо е, ще бъдат решавани въпросите, които са свързани с е, децата, чрез по-тясна координация на централните органи. Възможно е използването на посредничество в е, всички възможности. Днес имаме много доказателства за това, че има разлика в правата на европейските граждани защото не по един и същи начин се отсъжда в различните държави един и същ факт. И така остават някои въпроси извън приложното поле на регламента, някои семейни права. И това е много жалко. Разделата а, като прекратяване на брачните отношения също не фигурира тук. Ние продължаваме да а, настояваме, че не може да има граждани, които са първа и втора категория. Всички а, трябва да бъдат еднакви и еднакво да попадат в а, приложното поле, защото останалото е недопустимо. Мисля, че това е тежка грешка която е допусната в нарушение на всички основни права. Благодаря. Госпожа Уорд има думата. Благодаря, господин председател. Главна отговорност на Европейския парламент е да закриля гражданите и най-слабите, най-уязвимите от тях. И кои са по-уязвими от децата? Ужасяващи случаи, които се спори за родителските права. И особено в случаите е, с международни отвличания, е, правният инструментариум трябва да е ясен и да не отваря вратички за заобикаляне. Аз е, приветствам много елементи от предложението и в частност задължителното изслушване на детето. Като съосновател на интергрупата в този парламент за правата на детето и като дългогодишен привържник на участието на децата в съдопроизводството, аз продължавам да твърдя, че детето трябва да бъде е, питано за неща, които засягат него и неговото бъдеще. Разбира се, е, е, семействата днес не се свеждат само до традиционния брак. Регистрираните партньорства също е, е, трябва да бъдат включени. Европейският парламент се отнася с разбиране към различните форми на семейен живот и те трябва да бъдат отразени, особено когато могат да имат отношение и то вредно за самото дете, като в случаите с отвличания. Госпожа Шиници има думата. Благодаря. Над 16 милиона семейства а, са а, съставени от родители, които са с различна националност. Граждани са на различни държави и членки. Ето защо е необходимо да имаме ясна правна рамка в регламента при а, разделяне и упражняване на а, родителските права. 1800 са годишно случаите на международни отвличания на деца в такъв контекст. Регламентът Брюксел 2А въвежда някои важни усъвършенствания, най-вече задължителното изслушване а, на а, детето. Би трябвало и тази разпоредба да бъде включена а, в а, текста на регламента, защото това е важно за интереса на детето. Необходимо е и задължение на е, органите да се ръководят е, от интересите на децата и от необходимостта от закрила. Благодаря. Първият от е, спонтанно изказващите се е господин Поспишил. Благодаря. Приветствам промените в е, Брюксел 2. Е, като министър на правосъдието е, помня колко проблеми имахме с различните съдопроизводства и процедури в държавите членки. Затова съм много доволен, че се внасят промени в Брюксел 2 и което ще направи сътрудничеството между държавите членки по-интензивно и ще се признават решенията на съдебните органи. В е, миналото имахме много проблеми, е, които бяха в ущърп на детето с запавените съдопроизводства. Сега е, се надявам, че това е, ще бъде преодоляно. Е, избора на компетентния съд, който е, е, отговаря на върховния интерес е, на детето, е нещо много важно и това ще бъде от полза за международните брачни двойки и регистрирани партньорства. Благодаря, господин Лопес де Агилер. Благодаря. Господин комисар, след приемането на договора от Лисабон, най-сетне правим една крачка напред. Но тя е ограничена, като имаме предвид по-общата тематика на съпружеските отношения и бракоразводните производства подкрепяме премахването на екзекватурата, гаранциите за изслушването на детето и механизмите за решаване на трансгранични спорове. Но не се направи нищо за еднополовите двойки, за регистрираните партньорства, за децата, които те а, е, отглеждат. А това е твърде важно и мисля, че в следващия мандат парламента трябва да се занимае с този въпрос. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Изменението на регламента е, е нещо много важно, интересно, тъй като той обхваща е, цяла една гама от семейноправни е, въпроси, сред тях и брачни, бракоразводни и знаем, че в международната съдебна практика има много случаи на непримирими спорове засягащи родителските права. Издръжката на родителя е останал с детето, стига се до отвличания, детето може да попадне без родители в чужда държава членка е, и да бъде насочено към приемни родители или, или домове не веднъж в комисията сме чували петиции, оплаквания срещу германските социални служби, е, които се отнасят крайно отрицателно към родителя от негермански происход. И толкова по-добре, че регламентът въвежда наред с другото и ясни срокове. Благодаря. Госпожа Шойдрова, благодаря. Скъпи колеги, казано бе, е, че трябва да се е, подобри е, мобилността в Европейския съюз и че има проблеми в това отношение. И по тази причина се налагат промени в законодателството. Все повече семейства всъщност са международни двойки а това а, е, води а, е, и до засилено движение а, е, на съдебни решения а, през граница. И затова е много важно а, да ускорим и упростим процедурите, особено по отношение на детето. Сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки трябва да бъде а, максимално а, тясно и а, ускорено в интерес на детето. Върховният интерес на детето изисква именно бързи действия. Господин комисарят има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, много ви благодаря за тази дискусия, в която бяха изразени ценни мнения Надявам се, че е, успешно ще приключим с е, консултациите и преговорите по време на румънското председателство, така че да помогнем на семействата в сложни ситуации и да защитим максимално добре върховния интерес на детето. Благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Благодаря, господин комисар. Приключваме с е, дебата. Утре ще се гласува по тази тема. Благодаря още веднъж на господин комисаря Мимица и на всички, които участваха в тази дискусия. Председателят благодари и на преводачите. Напомнят ми, че утре, 14 март, заседанието ще започне в 9 часа, ще се работи от 9 е, до 14 часа и следобедното заседание ще бъде между 14 и 16 часа. Благодаря на всички, закривам заседанието.